комисаря за търпението, за това, че остана до края. Благодаря и на всички, които останаха в залата след полунощ. Нека